dear colleagues, dear guests, we will begin. Уважаеми колеги, продължаваме с точка 7 от дневния ред. Гласуването на проекто доклад за авторското право в единният цифров пазар. Господин Кавада поиска думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, госпожи и господа. Работата беше много сериозна и фундаментална. Много е важно да защитим личните данни, но тук става дум. Ако не защитим, защитим културните ни данни, и това е необяснимо. това. От гледна точка на, на гласуването днес съм изключително спокоен. Тези неща се подкрепят от а, културната индустрия. И всички хора, които уважават за съдържанието на културата. Искам да протестирам срещу нещо, което е недопустимо. Опитва се да ни задължава да гласуваме някои изменения преди самия текст и още нещо от гледна точка на секретарията. Те бяха доста пасивни. Сме задължени да гласуваме преамбюла заедно с текста. Никога не съм виждал такава процедура в парламента. Все пак цялата културна индустрия ни гледа, включително и конкурентите на Европа, които оценяват своите платформи пропорционално на нашата слабост. Много е важно нашето гласуване да бъде по съвест Thank you very much. Благодаря. Мисля, че имаше такова гласуване по дигиталното съдържание. Но това решение беше на базата от, на член 174 от процедурата. Иска да улесня гласуването и за да има съответствие между преамбила и съответните разпоредби. Доколкото разбирам, господин Кавада, вие искате отделно гласуване. Да. Отделно гласуване. Отделно гласуване за точките в за точките в преамбюла, особено когато са против. Но всъщност никога не съм, не съм наблюдавал в нашия парламент да се гласуват е, точки в преамбюлите, които са различни от е, тези в основната част на текста. И то на амблок. I, I have repeatedly received е, the... Получих многократно информация от секретарята, че, няма, че случаят не е такъв. Няма случай на точка в преамбюла да бъде против съдържанието на тези на, на съдържанието в е, основния акт. Нека секретарията, каза господин Кавада, да прочитат много внимателно текста. Все пак, за да изпълним вашето искане, ще гласуваме отделно. Благодаря. Така е по-добре. Миси Средя. Um, First of all, uh, we discussed all the recital. Първо ние обсъдихме всички точки в преамбюла заедно с компромисните изменения. Заедно с uh, компромисните изменения и те бяха или подкрепени от групата или не. Мисля, че в момента сега няма защо да променяме списъка за гласуване, тъй като има несъгласие, всяка група е свободна да не подкрепи някой компромис, ако не са доволни от някои елементи но не е възможно да се гласува за част от компромиса и да се отхвърли друга част. Допълнение искам да възлъзя на устното изменение към е компромис 12 господин Калин към устното изменение на господин Кала и Готов съм, готов съм да го направя по време на гласуване. Но ако искаме да възразим на устните изменения, трябва да се направи преди това. Казвам това от името на зелените. Госпожа Реда, защо възразявате? Защото имаше срок до, за финализиране на компромисните изменения, за да могат другите групи да внесат альтернативни компромиси един ден по-късно което да отразява резултата от дискусията, ако се промени компромисното изменение, след като е внесен компромис и така резултатът е непредвидим. Затова възразявам срещу тези три устни изменения от името на зелени. can I tell you? Е, какво да ви кажа? Мисля, че това възражение не е благоприятно. Не е добре. Защото вашето възражение не е в съответствие с основанията за възражение в правилника. Ако погледнете член 169, алинея 6, може да възразявате смисъл, че е, съответните изменения не са на официалните езици. В противен случай, причините, които отдавате, не са подходящи, съгласно госпожа Фост. Не знаят дали, че тези изменения са, из, е, са раздадени на всички официални езици. Мистер Фос. Господин Фос, моля. Благодаря, господин председател, че давате думата и на докладчика. Първо, Днес сме тук с това съдържание, след като сме обсъждали това в многократни и дълги заседания. Времето ни не беше много. Искам да благодаря на всички, които допринесоха за нашата работа. Особено искам да благодаря на секретарията за това, че денонощно работиха върху изготвянето на, на тези документи и списъци. Всичко това обаче няма значение. Аз мисля, че ние като представители на политическите групи трябва да обърнем внимание на всякакъв вид съдържание, били те и в формата на устно изменение, ако това има смисъл за нашата работа. А, сега просто искам да се изкажа против тактически игри а, с а, политически а, а, фон. Аз а, бих искал да предложа да отложим гласуването а, като контрапредложение на а, отказа да се гласуват устните, споразум, а, устните изменения. А, от процедурна гледна точка бих а, предложил още веднъж а, да отворим възможност за внасене на изменения и след това да гласуваме на следващото заседание. Няма да ни помогне, ако от тактически съображения не допуснем едно или друго изменение. Бих предпочел да има гласуване съсредоточено върху съдържанието, а не върху процедурата, защото това ще доведе до по-честен резултат. Параграф 4, I have to... По правило 1.90 аз трябва да представя това предложение веднага за гласуване. Мисля, че веднага трябва да се предложи на гласуване. И ще гласуваме предложението да, за да отложим гласуването. Гласуването ще бъде електронно. Начално гласуването. One EPP my name. One EPP my name. Два, път, двама повече от НП. One more. We are... Още един. Uh -huh. 24 only are 24 души гласуват. Край на гласуването. And... it...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 E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Prosiłam o głos wcześniej, ale e, chciałam... E, Аз поисках думата по-рано, господин председател. Има нужда да ви кажа, че че това е една работа, която е свършена в продължение на две години. И имаше огромен брой компромиси. И се много радвам, че ще гласуваме аз никакво отлагане не може да промени нещата. Освен въвеждането на известен хаос в процедурата. Нека да минем към гласуване. means that we go to the vote. Това означава, че минаваме към гласуване. Госпожа Реда. Dear Mr. Chair, I would like to maintain uh, our opposition to the oral amendments. This is not a... Дами господин председател, поддържам нашето възражение с, uh, спрямо устните изменения. Това не е технически част от текста, който се предлага като устно изменение бяха обсъден, беше обсъден и бяха отхвърлени. След като приключи края за възражение, другите групи имаха възможност да формулират своите компромисни изменения. И след като мина този срок, и ако се променят първоначалните компромисни изменения, така нямаме никаква възможност да променим своята позиция. Затова трябва да гласуваме първоначалните компромисни изменения. Ще се да бъде много добре, ако устните изменения не бяха раздадени на, делегатите на всички езици. Госпожа Кауфман. Благодаря, господин председател. Тъй като това гласуване се очертава по-сложно, Искам да предложа да гласуваме електронно по всички изменения. Това ще облегчи работата ни. So, We will have electronic vote. We will have... Ще гласуваме електронно. Ще гласуваме разделно, както пожела господин Кавада. А, устните изменения не са обвързани с компромисите. Компромисите ще бъдат гласувани първо. А, устните изменения могат а, да бъдат а, гласувани по време на самото гласуване по време на процедурата. Така че започваме. Господин председател, според правило 117, което е приложимо към гласуването в комисията, двама члена на комисията могат да възразят срещу гласуването на устни изменения в комисията и с това ние възразяваме. Uh, uh, then we will decide on the individual objections when Добре, тогава ще вземем решение по а, вашите отделни възражения, когато стигнем до там в гласуването. Господин, госпожа Герингер. Нека да започнем гласуването. Ще спазваме списъците за гласуване, така както са били изработени. Още от самото начало спорим за отделните членове и точките от преамбюла. Нека да ги гласуваме по-отделно, въпреки че те бяха обсъждани заедно по време на заседанието. Винаги сме разглеждали членовете и съображенията заедно. Не бива изкуствено да разделяме а, отделните части и не мисля, че трябва още веднъж да променяме списъците за гласуване. По време на заседанията на докладчиците в Сянка можехме да обсъдим този въпрос и да решим да гласуваме по-отделно точките от преамбила и членовете. аз смятам, че до сега по време на всички срещи сме обсъждали нещата по различен начин и настоявам списъка за гласуване да бъде използван в този му вид. Госпожо Герингер, за съжаление не мога да се съобразя с вашето искане, защото по силата на член 174.7, ако един член от комисията поиска разделно гласуване, това трябва да бъде прието. Господин Кавада направи това. Сега започваме гласуването. Ще гласуваме всичко електронно. Компромис 1 и компромис 1 бис. Гласувайте, моля. closed. Край на гласуването. Приема се. Uh, amendment uh, 497. Uh, open the vote. Изменение 497. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Rejected. Отхвърля се. 498. Гласувайте, моля. Приема се. Петстотин и първо изменение. Yes. Rejected. Отхвърля се. Код 41. 41 изменение. May I simplify the procedure? I will not repeat. I... Може ли да не повтарям всеки път, че откривам гласуването. Когато кажа кой член гласуваме, ще знаете, че можете да гласувате. 506-507. А предишното гласуване а, беше положително. 506-507 се, се отхвърлят. 508. Yes. Adopted. Приема се. 504. Отхвърля се. Имко 34. Rejected. Отхвърля се. 505. 509. Rejected. Отхвърля се. 510. Отхвърля се. 511. Adopted. Приема се. Изменение 300. Отхвърля се. И 333. Отхвърля се. 513. Край на гласуването. Отхвърля се. 29. гласуването. Отхвърля се. 514. Един глас повече имаме от НП. Отхвърля се. 515.

I, I skip that. Отхвърля се. Uh, 3. Компромис 3. Adopted. Приема се. Преминаваме към 516 изменение. 516 изменение. Отхвърля се. 517 изменение. Отхвърля се. 518 Имко 37. Отхвърля се. Sorry? Yes. Uh, compromise 20 bis. Компромис 20 бис. reject. Отхвърля се. Компромис 20. Приема се. Изменение 524. Отхвърля се. 525-то изменение. Отхвърля се. И 334. Отхвърля се. 526-то. Reject. Отхвърля се. Компромис 2. Приема се. Компромис 527. А, извинете, изменение 527. Приема се. 528. Отхвърля се. 529. Компромис 4. Yes. Adopted. Приема се. Изменение 567. It's Article 3A new. По член 3А нов. Пет, шест, седем. 567 изменение. Член 3А нов. Close it. Rejected. Отхвърля се. Компромис 5. Adopted. Приема се. Компромис 6. Приема се. Компромис 7 на 15-та страница. Артикъл 5. Член 5. Компромис номер 7. Adopted. Приема се. Компромис 58. По член 5А нов. Seventeen. 50... Гласуваме компромисно изменение 58. Карай на гласуването. Отхвърля се. What does that mean? Sorry? Amendment 658. Изменение 658. just below. Uh, rejected. Отхвърля се. Изменение 659 и имко 55. Rejected. Отхвърля се.

Отхвърля се. Изменение 660. Rejected. Отхвърля се. 661. Reject. Отхвърля се. 662. 662. Отхвърля се. 663. Отхвърля се. Компромис 56. Reject. Отхвърля се. Шестотин четвърто изменение. Rejected. Отхвърля се. 665 Reject. Отхвърля се. 666. Rejected. Six. Отхвърля се. 667 и имко 54. Rejected. Отхвърля се. 668. 668. Reject. Отхвърля се. 669. Отхвърля се. 670. Reject. Отхвърля се. 671. Отхвърля се. Имко 56. Отхвърля се. Изменение 672. Приема се. 674. Отхвърля се. 675. Отхвърля се. Компромис 8. Приема се. Компромис 9, където и да се намира. We are voting on compromise 9. Гласуваме компромисно изменение 9 към член 8. Приема се. Компромис 10 към член 9. Адоп. Приема се. изменение 722. Reject. Отхвърля се. Компромис 11. Приема се. Изменение 728. Reject. Отхвърля се. 51 во изменение. Приема се. 52.

Отхвърля се. Госпожа Реда. Благодаря, господин председател. Искам да възразя на устното изменение на господин Карим и господин Кавада. Доколкото разбрах, те ще бъдат добавени към компромисното изменение 12. Доколкото разбирам правило 209 правилно трябва да има а, на гласуването на устното изменение, така че аз възразявам от името на а, политическата група на зелените. Oui. Заражение от още някои член на групата на зелените. Добре, виждам трима. Във всеки случай и това устно изменение. Не е възможно, господин Кавада. Аз искам да се подложи на гласуване, въпреки че има възражение. Да, по 11-то. Très bien. So for, uh, now we, we will be voting. Сега ще гласуваме компромисно изменение 12 без устното изменение. Това ще гласуваме сега. Гласувайте, моля, сега. <laughs> So, uh, uh, there is, there is no question of oral amendments. След този вод вече няма въпроси около устното изменение и можем да продължим. Има още едно устно изменение към точките от преамбюла. Само това искам да кажа. Така, сега продължаваме с а, следващия вод. 700 85-то изменение. 785. то изменение към член 11А нов. Article 11A new amendment 7 Изменение 785 на член 11А нов. Adopted. Приема се. Изменение 700. Компромис 14. Компромис 14 67 или Б7. Е, адопт. Приема се. Eight seventy three. 873-то изменение. Adopted. Приема се. 872. Yes. Rejected. Отхвърля се. Култ 86. Adopted. Приема се. Компромис 15 бис. Rejected. Отхвърля се. Компромис 15 тер. Adopted. Приема се. Компромис 16.